ноември на заседанието си е обсъдил мандатите на колегите Мало, Ша, Шаулц и е, други колеги и ги признава за валидни. За колежката Грас Валхайнц, господин Мауло, за господин Шонт, и за господин Хайс Ханет. Тези мандати, тези правомощия са приети със съответните дати за валидни. Има ли възражение? Френските власти